октомври 2012 година. Потвърждаваме ли мандата? Няма изказвания, следователно мандата е потвърден. Пристъпваме към гласуването. Започваме с доклада на, на господин Звивка по опростената процедура, компетентност, признаване и изпълнение на решения в областта на гражданското и търговското право. По именно гласуване. Почнете гласуването. Le vote е Прекратете гласуването. Приема се. Доклада Малдер. Преглане на пазара, използване при курсове на взривни вещества, също поименно. Прекратете гласуването. Приема се. Следващия доклад. Род Берен. Специални временни мерки за назначаване на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз. Има а, искане на думата. Господин Лансберг, имате думата. А, все още не си нося електронната карта, но гласувам за. Благодаря ви. Е, отбелязваме вашия вод. Поименно, моля да гласувам. Le vote est clos. Прекратете гласуването, приема се по-нататък. Госпожа Розбах, присъединяване на Европейския съюз към протокола за опазване на Средиземно море. Е, с вдигане на картата, които са за моля да гласуват, за против, е, въздържали се, приема се. Докладът Кристенсен възможности за риболов и финансови средства, предвидени с погодбата за партньорство в областта на рибарство между ЕО и Дания, Гренландия, поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. По-нататък доклад Казини, правото е, да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани по именно гласуване. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Доклад Колин Ланген. Прилагане на директивата относно договорите за потребителски кредити. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Доклад Язловецка, пакт за социални инвестиции. Моля с дигане на картата за, против, въздържали се. Приема се. Докладът Бове. Мерки за насърчаване и информирането в полза на селскостопанските продукти. За. Против. Въздържали се. Приема се. Докладът Гало. Прилагане на директивата относно правото на препродажба. За. Против. Въздържали се. Приема се. Доклад Гере Салом, изменение на член 70 относно междуиндустриалните преговори при законодателните процедури. Докладчика желая думата, получава я. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Възползвам се от възможността да отправя благодарност на всички съдокладчици в Сянка и координатори Комисията по конституционните въпроси, които с търпение работеха заедно с мен по тази тежка материя. Бих искал да посоча, госпожо председател, че изменението, което ще гласуваме, следва да влезе в сила на 10 декември по обичайния ред. То е, е първия ден на следващата сесия. Тоест, законодателната процедура ще бъде повлияна от изменението, доколкото съответната комисия все още не е приела мандат за преговори или състав на екипа. Благодаря. Нека гласуваме. Против въздържали се, приема се. Понататък, извинете, момент. Малко прибързах. Първо по измененията. В, плакет, в пакет първо, четвърто и шесто квалифицирано мнозинство се иска, които са за първо, четвърто и шесто против, въздържали се, приема се. Трето изменение на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част от трето против, въздържали се, приема се. Седмо изменение разделно първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, каза председателката, вероятно е трето. Приема се е, току-що гласованото изменение. Второто пада. Пакет 11 и 14 за против, въздържали се, отхвърля се. Пето и 18 в блок за, против, въздържали се, приема се. 18 отделно за, против, въздържали се, отхвърля се. 12-15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Пето и 18 заедно за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо разделно, първа за, против, е, против, въздържали се. Приема се първата, втора от осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето разделно, първа част, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 16-то 16 пада, 10-то Против? Не съм сигурна. Нека проверим по именно. Десето. Необходимо е квалифицирано мнозинство. Знаете, десето изменение по именно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 377 трябваше да бъдат гласовете за, за да се приеме 16-то поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. И целият текст вече с просто мнозинство за, против, въздържали се, приема се. И така, следващия доклад на господин Илчев, изменение на член 181 и 182 относно пълните стенографски протоколи. Също с квалифицирано мнозинство, моля да обърнете внимание за, против, въздържали се, приема се. И вече проекто решението с просто за, против, Въздържали се, приема се. По-нататък, господин Вим Декамп, одобряване и надзор на пазара на дво и три колесни превозни средства и 4 колки. 148 за против, въздържали се, приема се. Блок първо 147, всъщност това падна, и вече целият текст изменения за, против, въздържали се, приема се. И законодателната резолюция по именно за. Моля, да прочим да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се. Доклад Панцери одобряване на селскостопански или горски превозни средства. Euh, за против първите изменения приемат се блок втори пада цялото изменено предложение за против въздържали се приема се и законодателната резолюция по именно, моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се. Нататък доклад Теро, картови, интернет и мобилни плащания. 41 точка, разделно за, против, Въздържали се, приема се. Втора част за, против, не е ясно. Моля електронно да гласуваме втората част от 41-ва точка. Прекратете гласуването. Приема се. 43-та точка на две части. Първа за Про... е, против. Въздържали се. Приема се. Втора част от 43-ти за против. Въздържали се. Трябва да проверим. Започнете гласуване. Втора част, 43-та точка. Прекратете гласуването. Приема се. Целият текст за против раздържали се, приема се. Доклад Ел Кадрауи, паралелни банкови системи за против раздържали се, приема се. Доклад Коста за крила на децата в цифровия свят. Девета точка на две части. Първа част. Против. Въздържали се. Приема се. Госпожа Коста, желаете да кажете като докладчик, имате думата. Съвсем накратко, госпожо председател, бих искала да напомня на колегите, че днес се навършат 23-та годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за децата. Цифровия предел е новия фронт на борбата за закрила на децата днес и аз съм много благодарна на колегите докладчици в Сянка и на комисиите за отличното съдействие. Надявам се нашия текст да отправи ясен сигнал. Така, девет точка от текста, втора част за против. Въздържали се, приема се.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 Добре, проверка на 32 точка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 34 точка за. Против въздържали се. Не е сигурно. Моля отново по електронен път. 34-та точка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Да, да вдигайте по-високо да се вижда. 43-ти за. Против. Въздържали се. Приема се. 44-та за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 Л от преамбюла на две части. Първа. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла Н за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла Q за. Против. Въздържали се. Приема се. Т за. Против Въздържали се. Приема се цялата резолюция за против. Въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчицата, а сега доклад Бекер. Инициатива за социално предприемачество. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 точка от доклада за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. И цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за докладчика. Сега ще трябва да е, спрем за малко гласуването за тържествената церемония по приветстването на президент, президента на Хаити. Un euh, devant, devant, devant une telle protestation, je Пред такива протести, добре тогава да продължаваме. Докладът Тисен. Е Хайде на работа! Първо изменение Тисен, поименно. Който е за, моля да гласува. Le vote va se fermer. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора линея, поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Le paragraphe 2, euh, amendement 3, en deux votes séparés. Le premier par appel nominal, qui est pour. Euh, Втора линия е на две части по именно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втората част. С ръка. За, против. Е, отхвърля се. Четвърто изменение на две части. Първа част по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част дигане на картата за, против. Въздържали се, отхвърля се. Девето изменение на две части. Първата е поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Десето изменение по именно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пето изменение ръчно за, против. Сдържали се, отхвърля се. Приложената препоръка по именно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. 11 изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. 12-то изменение по именно. Започнете гласуване. Прекратете гласуването, отхвърля се. 13-то изменение по именно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Преамбюл А е на две части. Първата част против. Въздържали се. Приема се втората част. Поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Е, точка от преамбюла CN поименно. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. Точка от преамбюла CP поименно. А, кой желая думата? А, добре, за след това. CP от преамбюла поименно започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Целият текст по именно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. И още още един доклад. Хайде да побързаме да, да отдадем дължимото на нашия гост. Доклад Нойзер за целият текст за против въздържали се приема се. Мадам 831. Oui, мадам, мадам, euh, la place. Госпожа Трифлер. Да, госпожо председател, прискърбно е според мен изменението на дневния ред, тъй като едва Днес, днес трябва тържествено да приемем президента на Хаити. Позволявам си да ви напомня, че Европа е най-големият донор световен мащаб на хуманитарна помощ и най-малката любезност, която дължим на президента на Република Хаити, е да го посрещнем както следва. Твърде прискърбно е, че дневният ред бе така променен. Да, е, е, той след малко пристига и разбира се, моля да го приветствате